Уважаеми колеги, нека да започнем, въпреки че залата е почти празна. Да се надяваме, че колегите ще дойдат малко по-късно, но нека все пак да спазваме графика. И така първа точка одобряване на дневния ред. Разбирам, че вие сте получили проект от дневния ред. Има ли възражения? Не. Добре, значи смятаме, че дневният ред е одобрен. Преминаваме към втора точка. Одобряване на протоколите от заседание от 20-21 януари. Ако няма възражения, ще можем да сметнем, че протоколите са одобрени. Благодаря ви. Трета точка – съобщение на председателя. Няма нищо, освен на добро утро на всички. Четвърта точка – Доклад на Европейския економически и социален комитет относно реалното право на хората с увреждания да гласуват на изборите за Европейски парламент. Милиони хора с, с физически и умствени увреждания, както се смята, не са имали възможност да гласуват на европейските избори. Тук е докладчика господин Патър. Добре дошъл. Давам думата на господин Патър за 10 минути след изложението му. Ще има възможност за въпроси за около 15 минути. Моля, имайте предвид, аз съм от Естония, а ние там знаем, че една минута се стои точно от 60 секунди, така че ще имаме 10 минути за докладчика и след това 15 минути за въпроси и отговори. Благодаря ви. Добро утро, дами и господа. Благодаря ви, че ме поканихте да представим доклада на економически и социален комитет за реалното право на хората с увреждания да гласуват на изборите за Европейския парламент. През март 2019 година беше прият този доклад. Установено е, че наистина много има какво да се направи. Този доклад е посветен на ситуацията, реалната ситуация в Европейския съюз и тази реална ситуация, за съжаление, е много далеч от е, розова. За съжаление, милиони европейски граждани са били възпрепятствани да гласуват е, на европейските избори. Нашата цел беше да представим реалната система в Европейския съюз – освен това, Комитетът като съвещателен орган има право да изразява своето мнение по въпросите, свързани с Европейския съюз, а не въпроси, които са вътрешна работа на държавите членки. Процесът на събиране на данни за доклада беше много сложен. Целта беше да се отрази ситуацията във всички държави членки – с изключение на Обединеното кралство, защото тогава вече беше съвсем ясно, че Обединеното кралство няма да участва в изборите. Процесът на събиране на данни състоеше от две допитвания. Първо събирам на данни за ограниченията, свързани с правните пречки. И също така имаше много подробно проучване, свързано и с техническите пречки. Повечето от отговорите, които получих, бяха от органите за обществено управление и от организацията на гражданското общество, които се занимават основно с човешките права и по-специално правата на хората с увреждания. Има над 200 примери от всички държави членки. Положителните примери са представени заедно с името на съответна държава членка, докато отрицателните примери не съдържат посочена държавата членка, тъй като целта ни не беше да критикуваме отделни държави членки, а да разкрием проблемите. Разбира се, има политическа и правна уредба, има европейски документи, не само на Европейския съюз, но и Европейската конвенция за правата на, чу... на хората, извинете, с увреждане, но също така има и други актове. Разбира се, този доклад се вписва в историческия контекст и отчита нормите на Европейския съюз, свързани с изборите в Европейския парламент. И също така в доклада се отразява информация за това как тези норми могат да бъдат доразвити или променени, за да се подобри ситуацията. Първо, правните пречки. Както вече казах, в много държави членки общата, достатъчно разпространената позиция е, че хората с умствени увреждания са обявени за недеспособни и нямат право да гласуват. ситуацията беше 12 плюс 2. 12 плюс 2, защото в Германия и Франция в последния момент беше променена ситуацията. В момента 8 държави членки не допускат да гласуват лица с, с умствени увреждания, които са обявени за недоспособни. Сега в този момент вече тези държави са 6 но има около държави, в които има над 40 хиляди души, които са лишени от правото си да гласуват. Технически пречки. В държавите членки информацията за процеса на изборите е много ограничена и много често не отчита потребностите на хората с увреждания повечето избирателни участъци в а, държавите на Европейския съюз не позволяват а, да се променя мястото на гласуване за хората с увреждания, дори и а, у нас и сграда, в която се намира избирателния участък, в който трябва да гласува лицето с увреждане, има технически пречки, които възпрепятстват достъпа на хората с увреждания. Свободният избор на помощник не е възможен във всички държави и членки. Само в 9 държави незрящите хора могат да гласуват, като ползват помощта на определен помощник. В някои държави членки процедурите за гласуване са много сложно формулирани и избирателите не могат да разберат точно как да гласуват. Например, в някои държави членки се изисква гласоподавателя да напише собственоръчно всичките имена на лицето, за което гласува. Също така, унези, които се намират в болници, не могат да участват в изборите. Вие може да видите целият текст на доклада на сайта на Економически и социален комитет. Ние обсъждахме също така и гласуването по почтата, гласуването чрез подвижна избирателна кутия, и също така не сме разглеждали гласуването чрез пълномощно. Електронното гласуване се предвижда и се използва само в две държави членки и само в една държава изцяло е възможно електронно гласуване – има държава членка, в която хората са задължени да гласуват и същевременно са лишени от тази възможност. И някои основни заключения. Във всяко от 27-те държави членки на Европейския съюз има закони или организационни условия, които изключват някои гласоподаватели с увреждания от участие в европейските избори. Около 400 000 граждани Европейския съюз от 14 държави членки поради националните норми са възпрепятствани и нямат правото да участват в изборите с Европейския парламент поради техните увреждания или проблеми с, умствен... с психичното здраве. Извинете. Това беше ситуация през 2019 година, но в момента леко намаля бройката на засегнатите граждани поради промяна на нормативната уредба в Германия и Франция. Също е така в някои държави членки не се предвижда альтернативна форма на гласуване, което възпрепятства гласоподаватели с увреждания да упражнят правото си на глас в 18 държави и членки. Незрящите гласоподаватели не могат де-факто да упражнят правото си на глас. Виждаме, че е необходима система, в която всеки един гражданин с увреждания в Европейския съюз ще могат не само да упражняват правото си на глас, но да изберат най-подходящия за тях начин за гласуване. Действащото законодателство в Европейския съюз вече разглежда някои от проблемите и няма официални пречки, включително има и гаранции за варианти за гласуване – отчитащи спецификата на хората с увреждания. Необходимо е всички граждани Европейския съюз да имат гарантирано право на гласуване. И спомняме се, че мотото на изборите за Европейския парламент през 2019 година беше този път ще гласувам. Обаче за много хора с увреждане в Европейския съюз това мото би гласило по-скоро за пореден път нямам възможност да гласувам. Бях лишен от възможността да гласувам. Както може би знаете, бюрото на ЕСК одобри идеята да излезем със становище по собствена инициатива по тази тема. Моето намерение е да подготвя едно много кратко становище с предложение за това какво трябва да се промени в избирателния кодекс на Европейския съюз, така че поне на мнозинството хора с увреждания да им се гарантира правото на глас. Благодаря ви. Наистина беше впечатляващо и много интересно, предполагам не само за мен. Първо давам думата на представител на комисията. Моля да ме извините, но мисля си, че няма да успея да произнеса вашето име правилно. Моля, бихте ли се представил? А, всичко е наред. Да, ще се представя. Аз съм де Пласенсия и работя в комисията в отдела за заетост и увреждания. Това е отдела, който също така работи и в контекста на Конвенцията на ОНЕ за правата на хората с увреждания. Искам да благодаря за този доклад. Това е прекрасен доклад. Той съдържа много важна информация, която, между другото, отговаря до много голяма степен на информацията, събрана и от Европейската комисия чрез наши изпълнители и Агенцията за основни права за ситуацията на хората с увреждания. Що се отнася до политическото им участие, участието им в политическия живот, защото, както беше много правилно казано, ние говорим за затруднение при гласуването, не трябва да забравяме за правото, провъзгласено от конвенцията, хората да могат да участват в политическия живот в всички различните форми на този политически живот. Европейската комисия определено е загрижена от този проблем, откакто започна да се прилага Европейската стратегия за хората с увреждания. Отчитаме този доклад, като отчитаме също така че държавите членки носят основната отговорност, но обсъждаме с държавите членки такива въпроси като деспособност, достъпност. И в този контекст бих искала да изтъкна положителното въздействие на Европейския акт за достъпност, който наистина може значително да подобри съществуващата ситуация, а също така и дейността по стандартизация на застроените пространства, застроените, застроената среда. Европейската комисия препоръча на държавите членки да обърнат внимание на тези граждани, които са възпрепятствани да упражнят правото си на глас, най-вече гражданите с увреждания. В момента подготвяме новата стратегия за хората с увреждания – и разбира се, днес си отбелязах много внимателно това, което беше казано като принос за нашата бъдеща работа по тази стратегия. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин Адам Коша изрази своето желание да зададе въпрос на докладчика и на комисията. Rad üdvözlöm Бих искал да благодаря на господин Патър и да му кажа добре дошъл на нашето заседание. От доста време сме в контакт с него. Много често сме работили с него и с други организации и институции. Постигали сме съвместни резултати. Поздравявам ви за извършената работа. Много внимателно прочетох документа и за нас има две предизвикателства. От една страна едно европейско предизвикателство, от друга страна едно национално. На европейско равнище е, става дума за европейските избори. Предизвикателството, голямата задача се състои в това да се постигне пълна достъпност и пълна липса на бариери във всички избирателни секции. За целта трябва да се реформират много неща и трябва да се премахнат техническите бариери. Уреждането на изборите е национален въпрос и за това има проблем с хармонизацията. Но нашата комисия трябва да предприеме стъпки, трябва да изготвим становище още до края на тази година – становище, което много ясно да изиска от комисията да изготви ясни предложения и да призове държавите членки да се хармонизират. Тоест да има а, някакви минимални а, изисквания във всяка държава. Това е важно, за да могат хората да стигнат безпрепятствено до избирателните секции maybe, we'll them one by one. Okay. Може би да отговорите на въпросите по-отделно. Съгласен съм с вас, но за мен най-важното предизвикателство е на нивото на Европейския съюз. Ще дам един много простичък пример. Граждани на Европейския съюз с два паспорта в зависимост от това кой паспорта ще предяви, ще има право или няма да има право да гласува за изборите за Европейския парламент. Така че това, което ние като комитет очакваме, и това ще бъде изразено становището, ние искаме да гарантираме основните права, основ... да бъдат дадени основни гаранции на всички граждани на Европейския съюз. Защото ако се запише, че всеки незрящ човек има право да гласува и да му се гарантира правото за гласува, това ще промени ситуацията. Трябва да се посочи, например, че в Обединеното кралство имаше много ясна мажоритарна система, но независимо от това и продължава да има за европейските избори, Обединеното кралство трябваше да промени тази система в контекста на избори за Европейския парламент и да прилага за тези конкретни избори пропорционална система. Така че Европейския съюз може да въведе норми. Дания е също пример. В Конституцията на Дания има разпоредба, която не позволява на гражданите, които са лишени от право на глас, които са недеспособни да участват в националните избори, в избори за национален парламент, обаче беше променен законодателство, така че такива граждани вече имат право да гласуват при местни избори и също на изборите за Европейския парламент. Така че това може да се направи. Също така и много технически пречки също така могат да бъдат премахнати без какъвто и да било проблем. Благодаря ви. Лично аз смятам, че това е много добро предложение и че наистина заслужава си. Трябва да го обсъдим в нашата парламентарна комисия. Имам предвид становищата на Економически и социален комитет и да помолим Европейската комисия да реши проблем. Господин Марио Фурора. seguito... Благодаря, госпожо председател. Много внимателно изслушах е, това, което казахте. Е, е, избирателните права са със сигурност част от универсалните права и всеки има право да ги упражнява без дискриминация. В нашата конституция това е записано, но във вашия вашето изложение вие казахте, че 800 хиляди граждани на Европейския съюз не са успели да упражнят тези свои е, права. Тази структура, настоящото положение противоречи на всички конвенции. Положението в Италия е такова, че всички имат пълни избирателни права. Мисля, че тази комисия може да работи за това и в другите държави да стане така и да, гражданите с увреждания да могат да е, упражняват своето право на глас по електронен път е, е, или с помощта на специализирани структури. Мисля, че трябва да изготвим писмо до комисията и да се погрижим за това на следващите европейски избори през 2024 година хората с увреждания да могат да упражнят своето право на глас. Благодаря ви за коментарите. В тази игра, така да се каже, комисията от правна гледна точка няма роля. Промените в избирателния кодекс се правят е, от е, Европейския съюз, след което се изисква единодушното решение на държавите членки в съвета и с това проблема се решава. Така че нашето установище е адресирано до Европейския парламент и от тук нататък съм готов да продължа да работя с вас. Няма въпроси от страна на колегите, но аз имам един въпрос. Ние говорим за избирателните права на хората с увреждания но имаме все повече възрастни и стари хора, които дори да нямат статус, статута на хора с увреждания, също имат проблем с упражняването на избирателните права. Това е първият ми въпрос. Втори, второ, две държави имат електронно гласуване. Не споменахте е, още една държава, която има гласуване по интернет. Това помага ли на хората с увреждания? Да започнем от там, че за мен хората с увреждания са всички хора по конвенцията. Няма нужда от някакъв правен акт, за да бъде едно лице признато за лице с увреждания или не. Например, хора, които не са в състояние да напускат домовете си или пребивават дълго време в институции, е, в домове, също се считат за част от тази група. Що се отнася до електронното гласуване, Естония също е включена в тази бройка от е, две държави. Е, на някои места в Белгия също има машини за гласуване. Относно Естония – електронната комуникация между гражданите и държавата е, е, е, е цял, цялостна система а, в държавата. Но това не въжи за а, избирателната а, система. така както свят нещата в Естония, както са уредени, принципно гражданите, които не могат да напускат своите домове, би трябвало да могат да използват електронната система за гласуване за много хора отиването до избирателната а, секция и упражняването там на правото на глас е много, е много важно. По този начин те демонстрират своята воля да участват в вземането на важни политически решения. А, и хората, които имат желание да отидат до избирателната секция, трябва да получат подходящите условия, за да могат да го направят, да отидат до там е, и да гласуват. Въпрос на лично решение е дали да се отида до избирателната секция или да се ползва правото на електронно гласуване. Това е част от човешкото достоинство, много важна част при това. И още нещо, електронното гласуване е много удобно. То изисква някакви е, дигитални умения и хората, които ги нямат, няма да могат да ползват. Госпожа Жданока има е, думата за един въпрос. Аз просто искам да кажа, че понякога изискваме а, е, от други държави, отколкото ние отколкото от самите себе си. Аз съм участвала в мисии за наблюдение на избори. И обикновенно трябва да попълваме във формулярите за наблюдение дали избирателната секция е достъпна за хора с ограничена мобилност, на, например. И ако това не е така, критикуваме другите държави, че не осигуряват е, достъпност. Прилагаме ли същите критерии и за държавите членки на Европейския съюз? Да, ние не сме изпращали мисии за наблюдание на изборите е, в Европейския съюз. Ние е, използваме информация от публичните власти и организациите на гражданските е, общества. Но що се отнася до избирателните секции, местните власти са онези, които отговарят за тяхната подготовка. И а, много често местните а, органи имат желание да направят секциите пригодни за използване от хора с увреждане, но много често не знаят а, а, как да го направят и много често това е свързано и с допълнителни разходи. Единственото а, решение е да се поставят някакви базови стандарти на национално равнище и след това стъпка по стъпка да се е, върви първо към 50% от избирателните е, секции. Ако няма нужда да се започва направо с 100%, може местните власти да предоставят транспорт до избирателната секция – много често местните власти твърдят, че техните избирателни секции са пригодени, но на практика а, те не са, защото има стълби и така нататък. Това е проблема. Благодаря ви много. Благодаря на нашия докладчик. Беше много интересно. Смятам, че ще продължим дискусията. Благодаря на представителката комисията. Още не мога да ви произнеса името. Извинявайте ме. Извинете ме, нека сега да преминем към гласуването. Аз предпочитам да гласуваме с карти електронно. За първи път председателствам гласуване и не съм сигурна, че всеки път ще успея да установя какво е мнозинството. Нека да започнем от самото начало по електронен път. Maybe we just take and do a vote. Uh, we open the vote and Okay, okay, but uh, you want to check? Искате ли да пробваме системата? Секретарията препоръчва да направим пробно гласуване, да видим дали всичко работи. Гласувайте, моля. Гласувайте за най-красивия в залата. Моля, гласувайте. Uh, I open the vote. Can we vote? Uh, можем ли вече да гласуваме? Прекратете гласуването. Работи. Благодаря ви. Нека сега да гласуваме Становище относно мониторинга на прилагането на правото на Европейския съюз 2017-2018. Докладчик Руис Девеса не присъства, така че няма как да му дам думата. Започваме да гласуваме. Компромис 1. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. Uh, Изменение 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис. Компромисно изменение 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Минаваме на изменение 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 16 на три части. Първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И трета част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Също се приема. Изменение 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 19. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 23. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Минаваме на компромис 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 30. Изменение 30. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 31. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Извинявайте, извинявайте. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 32. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 33. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 34 на две части – Първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 35. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 36. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Не го виждам. Защо не го виждам? Изменение 38. Моля, гласувайте. 38. Край на гласуването. Приема се. Изменение 39. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 40. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 41. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 42. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 45. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 46. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 47. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 48. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 49. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 50. Моля, гласувайте. Гласуването. Отхвърля се. Изменение 51. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 52. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 53. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 54. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 55. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 56. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. И накрая е, становището, така както го изменихме, електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Поздравление за докладчика. Благодаря ви. Благодаря ви, колеги. Ако някой ще е, напуска залата, моля да го направи. And we will proceed to fifth point of the agenda. И преминаваме така към следващата точка от дневния ред. Номер 6. What? А, ну, конечно. Колеги, сега се опитвам да си дам сама на себе си думата, но не бих искала да повишавам глас, така че много ви моля, нека бъде тихо в залата, когато излизате. So the next point... И така, следващата точка Становище към доклада собствена инициатива относно положението основните права Европейския съюз, съответно 2018 и 2019 година е доклада. Аз съм докладчик за становище от името на Комисията за петиции, така че си давам сама на себе си думата. Наистина, кратко е, е становището. Винаги, когато говорим за основните права, е, текстът е недълъг. Да, бих могла и да повиша глас, да подсвирна, но нека да се надяваме, че ще бъде по-добра работата с измененията. Има 6. There are six main points. Основни аспекта които искам да подчертая пред вас. На първо място е факта, че използването на хартата на основните права на ЕСА от държавите членки на национално ниво не е идеално. Използвано на следващо място, редица държави членки не са приложили изцяло или правилно рамковото държ... решение относно борбата с определени форми на проява на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право. На трето място подчертава се, че независимата съдебна система, свободата на изразяване на мнение, свобода на информация, медиен плурализъм представляват ключови елементи и принципите на правовата държава и тук има известни проблеми Призоваваме за продължаване прилагането на принципите на стълба за социалните права, за да се гарантират основните социални права на европейско и национално ниво, по-нататък да може да се гарантира неприкосновеността на личния живот, защитата на личните данни и на шесто място – призовава съвета спешно да приключи ратификацията от страна на ЕС на конвенцията от Инстанбул относно предотвратяване борбата с насилието срещу жени и домашно насилие. Има притеснение, че някои държави членки прилагат или некоректно, или частично. Не, това отстояваме. Така че призоваваме комисията да направи преразглеждане на законодателните актове за изпълнение. Ние сме на мнение, че с помощта на докладчиците в Сянка и политическите групи ще можем да се справим по-задълбочено с тази задача. Ще се радвам да дам думата на докладчиците в Сянка. Господин Венсей, първо НП имате думата. You, uh, Благодаря. Ще говоря на унгарски език. Е- Благодаря много, госпожо Там. Благодаря за вашата работа по този доклад. Наистина, тук говорим за много важни аспекти по това становище. И вие самата казахте това. Наистина има какво да се желае, да, за да може да се подобри положението на нещата. Това ще бъде също така извършено в рамките и на подготовката и работата по доклада. Трябва да направим общ преглед на правата основните на човека в Европейския съюз. Има редица въпроси, които не са се променили и проблеми, така че е много важно е, в крайна сметка да подчертаем, че все още има какво да се желая, особено сред някои групи от обществото по отношение на спазване на и прилагане на основните човешки права. Във връзка с различните данни, които идват от държавите членки, много важно е да се задълбочи този въпрос в интерес на хората и основните права. Сега, що се отнася до нашата комисия, има и съответно петиции в тази насока, в тази област и се среща проблем във връзка с основните права. Очевидно, е, необходимо е да се намери решение. Струва ми се, че имайки предвид последните години и докладът също много ясно посочва това, има и проблем във връзка с прилагане на основните права във връзка с борба срещу расизма и всякаква друга форма на омраза, включително и расова. Да, да не забравяме и спортните състезания, които се провеждат и там има също подобни сигнали държави членки и забелязваме тенденция. Така че в крайна сметка има предвид измененията. Надяваме се, че ще може да усъвършествам този въпрос. По-нататък във връзка с хората с увреждания, въпросите свързани с достъпа за тях. Преди малко разглеждахме въпроса за изборите и е, достъп достъпа им до избори. Необходимо е да се гарантира също така и защита на личните данни. Важно е да отправим ясен сигнал. Струва ми се, че сред различните теми съществуват различни въпроси например, младсинствени групи и е, в Комисията, Европейския парламент. Нашата роля е да водим дебат относно основните човешки права и тяхното прилагане, което трябва да се засили. И в крайна сметка не можем да разглеждаме този въпрос изолирано. Необходимо е и съвета, и комисията да направят нужното по този въпрос, да има и ясно отношение на държавите членки, много по-благоприятно по разрешаване на всички тези все още въпроси, пред които сме изправени. Така че очакваме Европейската комисия ще може да чуе основните елементи в доклада, за да може наистина да се засили работата в областта на основните права, за да може да се гарантира а, спазването на а, правата. Това е нещо много важно, когато, разбира се, се сключват и отделни споразумени и договори. Благодаря. Uh, uh, Благодаря, господин Винце. Сега Кристина Майстре, разбирам, не е тук от социалистите и е, да, е, демократите. Татьяна Станока за зелените. Заповядайте. Да, благодаря. Съще, съзнаваме, че съществува този проблем във връзка с е, прилагането на хартата на основните права. Това се подчертава в е, първия параграф на предложеното становище. Особено важно е във връзка и с първи, 51 член от хартата, където има конкретни ограничения, може би, които се очертават. Също така и за е, факта, че има ограничения за насърчаване на прилагането на тази разпоредба. Е, това се почертава и в редица резолюции на Европейския парламент, че е нужно да, е, да се промени член 51 за да се предостави повече правомощия на Европейския съюз за да може да прави съответния преглед дали държавите членки е, изпълняват заложеното в хартата. Това е много важно за бъдещето на Европейския съюз и господин Верховщад беше докладчик, спомням си на този въпрос. Добре е да се спомене и отново този проблем изрично – и също така изразените притеснения тук в този текст във връзка с неизпълнението на хартата от страна на държавите членки. Но би трябвало да видим и критики, които да са отправени към комисията, за да се изиска по-активно отношение на комисията при позоваванията именно на различни нарушения. И тук, когато разглеждаме различните петиции, ставаме свидетели отново на действието на член 51 във връзка с правомощията на държавите членки Европейския съюз. Вносителите разглеждат своите съображения в тази насока. Надявам се, че нещата ще се усъвършенстват. Благодаря. Благодаря. Екаре, господин Ангел Джамбаски. Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, поздравявам ви, госпожо Тон, за предложеното проекто становище. То съдържа в себе си важни точки, но ми прави впечатление противоречивите елементи, отново призоваващи за налагане на санкции на страните членове на Европейския съюз от страна на Европейската комисия, както и за ратифицирането на Истанбулската конвенция. Това е в разрез с основния принцип, на който работи Европейския съюз. А именно споделената отговорност и суверенитета на страните членове. Това е стъпка в посока към федеративна Европа, което само показва, че много неща от Брексит не са научени. Що се отнася до противоречивата Истанбулска конвенция, моята страна, България, е една от държавите, която отказа нейната ратификация. Въз основа на националното законодателство и на проведен сериозен дебат. Има и решение на Конституционния съд. Националната ни позиция е категорична. Тази конвенция няма как да бъде приета от България и приложена в България. Проче, прави ми впечатление, че натискът за подписването на тази конвенция почва да се появява във всеки един документ на Европейския парламент. Каквито и титанично, фундаментално важни теми да се обсъждат, като риболова в Северно море или съдържанието на соса за дюнер, рано или късно се появява и Самбулската конвенция. Впечатлен съм от вашето упорство, уважаеми колеги, да я вкарвате под път и над път, но мога да ви уверя, че нашата последователна позиция ще продължи да бъде такава. Няма как България да се присъедини към този документ, защото той противоречи на наши национални разбирания, традиции и законодателства. Често припомняме важността на принципа за субсидиарност. И всеки път сякаш никой не чува, а той също е част от основите, върху които Европейския съд е изграден. Нека ви напомня, Европейският съюз е повече от международна организация, но по-малко от федерална държава и трябва да остане такъв. Все пак се присъединявам и, призов, и поздравявам изложените от госпожа Том тези за независима съдебна система, свобода на изразяване на мнението, свобода на информацията и, медийното, и медийният плурализъм. Но все пак бих искал да ви призова да се фокусираме или се съсредоточим, както искате, която дума искате да изберем, върху важните въпроси, тези, които засягат правата и законните интереси на гражданите на държавите членове на Европейския съюз. Миграционна криза, економически и социални предизвикателства – това са важните неща. Вместо да продължаваме да водим разговора за спорни документи, като този, който обсъждахме преди малко, или курса към федерализиране на Европейския съюз. Този курс доведе до Брексит. И този курс не е правилен. Идеята да бъдат наказани държави членове е неприемлива за нас. Идеята да бъдат наказвани от брюкселски чиновници е политически натиск, този политически натиск ще породи още повече съмнения в, членовете, в, в гражданите на държавите членове на Европейския съюз. Съвсем очевиден е политическият натиск срещу законно избраните суверенни правителства на Польша и на Унгария. И това няма как да бъде пропуснато. Виждаме определена посока, която за нас не е добре и не е приемлива. Благодаря и на останалите докладчици в сянка. Това е моето становище към този момент. Благодаря за вниманието. Uh, uh, uh, Благодаря, господин Джамбаски. Преди да дам думата на колегата е, ще трябва да ви отговоря. Няма предизвикване или е, никой не е, иска санкции да бъдат налагани. Просто комисията да наблюдава изпълнението. Тук не става въпрос за санкции. И действително, що се отнася до стъпката към Федерална Европа, не мога да се съглася с това, но ние ще продължим да разговаряме по тези теми на нашите заседания на докладчиците в Сянка. Нека сега да не го правя. Очакваме с интерес вашите брилянтни предложения. Заповядайте. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Наистина, изключително важна е програмата Еразъм е и когато говорим за изпълнението и знаем колко стотици студенти са участвали, както и преподаватели. Моля. Не е le point maintenant, alors donc je n'interviendrai plus tard alors. Извинете, дадахте ми думата, но разбирам, че в момента не му е времето. Извинете ме за това. Да, благодаря на всички за вашите изказвания. Мисля, че наистина много полезни са тези е, изказвания, които ни очакват и се надявам, че успешно ще приключим работата по установището. Във всеки случай, как точно да предвидим, да предвижим работата по установището, сега ще работим с политическите групи. Е, надявам се, че няма просто да мине на едно свободно четене доклада и да забравим за това. И така, срокът за изменение заседанията 3 часа, 15 часа на 25 февруари, което е наистина съвсем скоро. А сега вече бихме могли да преминем към следващата седма точка от дневния ред, а именно петиция стигаме вече до основната си дейност като комисия по петициите 1106 от 2018 година от Александър Едбер Торен във връзка с интегриран процес за регистрация и идентификационен документ за студентите по Еразъм в Европа. Вносителят, за съжаление, не е сред нас. Той не може да дойде. Така че ние сполагаме с резюмето, разбира се. Запознати сме. Ще представим сега думата на представител на комисията по въпроса Госпожа Арнерстотер, дали правилно произнасям името ви, не зная, но заповядайте, имате думата. Thank you, thank you all for inviting... Благодаря, че ме каните днес. Is... Наистина важна тема е тази, която е писана в тази петиция. В отговор на петицията Комисията обясни, че комисията работи върху инициативата за Европейска студентска карта. Тази инициатива цели да се улесни мобилността на студентите в Европа и най-вече у тези студенти, които участват в програмата ЕРАЗен Плюс. Ние определяме нашия подход като цялостен. Ние се стремим да цифровизираме всички процедури, включително административните процедури, които трябва да предприемат студентите, когато отиват в друга държава да следват. Също така работим върху един европейски идентификатор на студенти, така че студентите могат да предоставят данни за себе си, така че да могат да получат съответна документация, когато се регистрират онлайн. Също така ние насърчаваме институциите от сферата на висшето образование и съответните други институции да съгласуват формата на студентските си карти, така че те да са приведени в съответствие с един европейска холограма и да има един идентификационен номер на тези студентски карти, така че да може самоличността на студента да бъде призната в цяла Европа възоснова на тази студентска карта. По този начин студентите ще могат да ползват услугите и намаленията, на които имат право в други държави. Правомощия за издаване на такива карти са правомощят на държавите членки, както и процедурите за приемане на студентите. Няма хармонизиран процес в Европейския съюз за това. Поради това не можем да възложим задължението за задължително въвеждане на подобна студентска карта, но тъй като тази петиция се отнася до цялата общност на институции за висше образование, ние наблюдаваме положителна динамика, например едно мобилно приложение за Erasmus Плюс, където се съдържа и се предоставя цялата практическа информация за студентите – видяхме, че това приложение вече 5000 пъти е било свалено, от потребители. Имаме над 2000 институции в сферата на висшето образование, които в момента изпитват цифрови услуги, които разработваме в контекста на тази инициатива, за да се рационализират и хармонизират процедурите в цяла Европа за студентите по Еразъм Плюс. Това, което може да прави. комисия, точно да подпомогне рационализирането на тези процедури, да помогне на всички институции в областта на висшето образование да улесняват мобилността на студент. В момента има над 3,5 милиона студентски, единни студентски карти, електронни студентски карти и наистина разширяването на тази инициатива ще позволи по-лесно студентите да могат да следват и да живеят в други държави когато са обхванати от програмата Еразъм Плюс. Така че това, което мога да кажа по петицията, може би колегата ми иска нещо да допълни. Да, благодаря ви. Само ще допълня нещо във връзка с изискванията за регистриране като пребиваващ в държавата над 3 месеца пребиваване в дадена държава означава, че студента трябва да се регистрира и трябва да предостави необходимите документи, сред които също така е документа за записване в съответния университет. Този въпрос е оставен в правомощията на държавите членки и бих добавила също така, че ако има процедура за регистрация, като съответния студент ще трябва да предяви документ за самоличност в съответствие с регламент от миналата година. И ще бъдат издавани по-защитени карти за самоличност от август тази година, така че не би трябвало да има някакви проблеми, когато студентите ще трябва да се регистрират в други държави членки. Благодаря ви. Благодаря. Сега Агнес Еврен имате думата. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията за изключително конкретните, точни и окружаващи думи. Действително вярно е, че Еразъм Плюс е един успех от 800 хиляди европейци са успяли да се възползват 2018 година от участието. Това е изключително важно, така че очевидно има известни затруднения, както четем в петицията във връзка с държавата приемаща, което наистина следва да се подобри във връзка с регистрирането. Трябва да останат мерките удачни във всяка една държава членка, но има и компетентност на Европейския съюз. Вносителят очевидно твърди, че не проявяваме нужната бдителност във връзка с административното уреждане на въпросите. Комисията вече наистина разказа какви са различните аспекти в работата по отношение на Разъм Плюс и студентската карта, която ще съдържа нужната информация и тя е заредена с изключително важни информации от 2017. 2017 година. Чухме сега, че също така програмата, тъй като е изключително значителна, ще има съответното финансиране и ние предлагаме всъщност да се закрие тази петиция в този смисъл. Благодаря. And, uh, Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо председател, казва господин Смирилио. Преди всичко искам да подчертая, че тази тема, тази проблематика засяга хиляди студенти, засяга техния живот. Има значителни административни пречки, свързани, например, с достъпа до здравеопазване или дори правна помощ наистина едно цифрово приложение, един цифров инструмент може да улесни живота на студентите. И трябва да помним, че продължават преговорите между институциите за Еразъм Плюс за период 2021-2027 година. Води се усилена дейност, включително и по Европейската студентската карта. Виждаме, че в момента вече този въпрос е включен в основния текст, но се надяваме, че това ще стане нещо, което е правно обвързващо за държавите членки. Що се отнася конкретно до Европейската комисия? Комисията предвижда издаването на такава карта от 2021 година и тази карта ще съдържа цялата информация за студента. Целта на тази студентска карта ще бъде да се улесни и опрости целият процес на мобилност на студентите. Комисията предвижда една виртуална карта чрез отделно приложение, за Еразъм Плюс, наистина това е добра отправна точка за началото на регистрационния процес за студентите, които трябва да се регистрират в приемащата държава. Приветстваме това. Смятам, че тази петиция трябва да бъде оставена отворена, защото има още много какво да се направи по разработване на тази европейска студентска карта и да се включи а тази студентска карта е в процеса на регистрация на студентите по Еразъм Плюса в други държави. Благодаря ви, колеги, за вашето изказване. Предложението след този дебат е да остане тази петиция отворена и да се следи динамиката, свързана с Европейската студентска карта, защото за сега ситуацията не е съвсем ясна. Надявам се, че всички са съгласни. Преминаваме към осма точка. Това е петиция 594-2019 година, внесена от БЕ с германско гражданство, подкрепено от 9 подписа относно международното отвличане на деца в Япония. Имаме общо 4 петиции в тази точка. Също така петиция 841 от 2019 година от е, Терес, италянско гражданство, относно международното отличане на деца в Япония. Петиция 842-2019, внесена от ВФ е, с френско гражданство относно международното отвличане на деца в Япония и петиция 843-2019, внесена от МБ с италианско гражданство по същата тема относно международното отвличане на деца в Япония. Тук са трима от вносителите на петиции. Благодаря ви, че дойдохте да срещнате с нас. Винаги е сложно да се стигне до Брюксел, но ви благодарим за това, че дойдохте. Не знам как точно да ви представя. Б. Е от Германия. Имате думата. Пет минути има всеки вносител на петиция. Благодаря ви. Бих искал да споделя времето ми за изказване с, с представителя на Сдружението на родители, които са пострадали от вече, че техните деца са били отвлечени. Благодаря ви, че включихте в вашия дневен ред този изключително важен и болезнен въпрос, който засяга много малки деца, които са травмирани, които не могат да говорят от собствено име. Ще говоря за последиците на отличен на деца. Има четири измерения. Първо има международно отличен деца – което се разглежда от Хатската конвенция, когато децата имат паспорти на две държави. Моята все още съпруга има сериозни смущения в психичното си здраве, които влияят върху нейната личност. Обаче въпреки че е имало заповеди за връщане на децата, отправени към а, до сега нищо не е направено и аз се опасявам, че моята съпруга, майката на децата, може да извърши самоубийство и да убие децата. За момента, наистина, както вече казах, нищо не е направено. Външното министерство на Германия издаде предупреждение за пътуване но това е само едно измерение. Хората, които са получили разрешение от японски съд за упражняване на родителски права и право на виждане на децата, де-факто не получават това право. Например, има едно момиченце, което 3 години и половина не е видяло дъщеря си. Също така има трето измерение. Тук имаме пример Томазо Перина, чието деца са били отвлечени в Япония. Това не е международен случай, а вътрешен обаче вече от две години и половина децата му не могат да видят баща си. И също така има много други подобни случаи. Има толкова родители, които ни звънят и могат да които ни моля да им помогнем защото те се опасят, че никога няма да видят децата си. Има случаи като моя, когато от 3 години, откакто моите деца са били отвлечени в Япония, не съм ги виждал. Над хиляда са случаите на отвлечени деца. Трябва нещо да се направи, трябва да ги помогнем. Затова бих искал да дам думата на колегата. Благодаря ви. Аз съм председател на френското сдружение на родителите на отвлечени деца в Япония. Тук говорим не за правата на родителите. Говорим за това, че има една държава, която нарушава правата на децата. Нарушаването на правата на детето е нещо, което се извършва в Япония и въпреки че в закона се предвижда, че родителите имат право да виждат децата си 3 часа в месеца, това е много по-малко, отколкото е нормално, но освен всичко друго, дори това право не се гарантира и често се отказва. Японският министр на външното... Японското външно министерство беше провело семинар за това как да постъпат френските граждани в случай, че техните деца бъдат отвлечени. Вие може да продължите да живеете в Япония, но независимо от това да нямате право да виждате децата си. Например, един френски баща, който живее в Киото, е, неговите деца са били отвлечени, но той ще бъде изхвърлен от Япония след няколко месеца, защото ако той не получи а, е, разрешение от страна на жена си, че тя е съгласна да се удължи неговата виза на съпруга, той просто ще бъде изхвърлен. Много други държави, Австралия, Канада, САЩ, Обединеното кралство, също така имат граждани, които са в същата ситуация. Благодаря ви за изказването. Първо ще дам думата на всички вносители. Съвносител на петицията. Да, вие споделите времето. Е, Венсан Фишан, заповядайте. Преди всичко искам да благодаря на депутати в Европейския парламент и на Европейската комисия, най-вече Игнацио Корел и Жура Дидие от Франция, които проявиха интерес към защита на правата на децата ни. Искам да им благодаря за това, че те защитават правата на децата си. Аз съм Висен Фишу и моите деца са били отвлечени в Япония през преди 559 дни. Това не е случай на международно отвличане. Последния път видях дъщеря си на запис от камера за видеонаблюдение, когато жена ми заключи тогава 11-месечната ми дъщеря в багажното на колата посред лято и откара дъщеря ми. Аз четири пъти се обръщах в полицията в Токио, като отправях жалба във връзка с насилие спрямо дете и отвличане на дете. Два пъти се обръщах и към прокуратурата, обаче полицията отказа да започне разследване. Също. А, така, аз се обърнах към експерти които потвърдиха, че жена ми страда от синдрома на отчуждаването на родителя. Аз се обърнах и към консулската служба на Франция, която се опита да установи контакт с съпругата ми и нейния адвокат. Обаче нищо не доведе до резултати. Компетентните органи на Япония затрудняват усилият на френските органи да установят къде се намира дъщеря ми е, и моите деца по принцип и какво е състоянието им. Явно е, че Япония не спазва Конвенцията за правата на детето. За да се разкрие лицемерието на японските компетентни органи, искам да посоча два факта. Преди две седмици японският посланник в ООН официално заяви, че Япония ще изпълнява своите задължения, свързани с Конвенцията за правата на детето. Само 24 часа по-късно същия този човек обяви, че Япония не е ангажирана с конвенция за правата на дете. Т.е. виждаме, че има лицемерие. И Япония нищо не прави. Япония лъже другите държави, държавите, които са включително и партньори на Япония в областта на търговията. Ние знаем, че това отвличане има сериозно въздействие върху децата, върху тяхното физическо и психично здраве. Ние нееднократно сме молили японските органи да ни помогнат да установим контакт с децата си, включително когато става дума за деца болни от рак. Нашите деца трябва да бъдат върнати. Те трябва да бъдат върнати в условия, в които ще зачитаме техния висш интерес, ще се грижим за тях. Децата не могат да бъдат откъсвани от своите родители, от своята култура. Те трябва да живеят в условия, които им позволяват да се развиват физически и умствено. Нашите деца са откъсани от Европа. Те не могат да говорят своя език, те не могат да упражняват своята религия те не могат да посетят държавата си, в която техните баби и дядовци са на смъртно легло. Когато неевропейски граждани идват в Европа, ние правим всичко, за да им позволим да запазят своята културна идентичност. Трябва да се направи същото за европейските деца, които живеят извън Европа, особено в държава, която се провъзгласява за приятел на Европа. Въпреки многобройните усилия на Франция, Италия, Германия, Европейския съюз за зачита на правата на децата не е имало никаква реакция от страна на японските органи. Затова ние призвам към санкции. Вече в продължение на десетки години Япония просто ни се измива в лицето. Дори беше казано от един високопоставен японски служител, че те не се притесняват това, че САЩ ще въведат санкции, защото ясно е, че това никога няма да бъде направено. През март 2018 година 26 посланици в Токио изпратиха съвместно писмо на министъра на правосъдието в Япония, като посочиха, че трябва Япония да спазва Конвенцията за правата на детето. Но нищо не е направено независимо от всичко това, което се случва, Европейския съюз подписа споразумение стратегическо партньорство с Япония, в което се казва, че и двете страни спазват принципа за върховенството на закона. Не можем да позволяваме безнаказаност на хора, които отличат европейски деца и особено когато тази безнаказаност се осигурява от органите на Япония. Също така призоваваме всички държави и членки да поместят на сайтовете на външните министерства предупреждение за риск от отвличане на деца, когато тези родители отиват с децата си в Япония. Не можем да позволим повече европейски деца да бъдат отвлечени в Япония. Много често Чувам, че ми се казва, Япония е суверен държава, но и Европа е суверенен субект е и тя може да определя какви ще бъдат взаимоотношенията и с Япония. Ние можем да защитаваме нашия интерес и имаме на разположение инструменти. За това много ви благодаря. Добре. I turned it off, sorry. Uh, thank you very much for sharing your... Благодаря ви много за това, което споделихте с нас. Имам трима вносители записани, но вие сте четирима, така че и вие имате думата. Моля, представете се. 0841 е моята петиция. Аз съм гражданин на Италия и живея 2003 в Япония. На 19 декември 2016 моите деца бяха отвлечени от тяхната майка, т.е. преди повече от 1000 дни. Не съм ги виждал повече от 100 дни. Все още съм женен за а, тяхната майка а, и съм ограничен в контакта с тях. Имам пълни родителски права. Мога да а, а, виждам децата си, когато искам. Имам две решения за а, посещението на а, децата. Моята а, жена обаче съвършено безнаказано не ги а, а, спазва. Всичко, което направих за да променя това, се оказа напра... напразно. Хиляди европейски деца са отвлечени по този начин в Япония и няма да се върнат. Корумпираните японски е, съди съдии поддържат този бизнес с така наречените спорни деца. Аз се опитвам да спася моите деца от е, отчуждаване. Два пъти съм ходил в полицията в Токио, да, за да подам сигнал за отвличане, но единствено Първото, което а, а, получих, а, беше не, нищо. А, отвличането на деца не се счита за представление, когато става дума за собствените деца. Опитвам се да намеря моите деца. Италианското консулство се е опитва няколко пъти да се свърже с жена ми и полицията, но в нарушение на Виенската конвенция нямаме отговори. През 2008 година, през октомври, Лоренцо Фонтана, министър по семейните въпроси, написа писмо на японския министър на правосъдието. До ден днешен това писмо е без отговор. В края на 2018 година Серджо Матарела, президент на Италия, по време на своето посещение в Италия, изрази своята загриженост за отвлечените италиански деца. Нищо не се случи след това. През юни миналата година министра на външните работи работи на Италия, посети Япония. Той повдигна въпроса с италианските деца и а, италианските родители, чието права не се зачитат в Япония. Нищо не се случи. Премиерът ни също повдигна въпроса с драматичната ситуация на отвлечените италиански деца. Единственият отговор, който той получи, е, че абе нищо не може да направи по въпроса през ноември миналата година по време на среща на върха на, на 20-те държави. Нашият представител в Япония също изрази загриженост във връзка с тези случаи. Направили сме всичко, което беше по силите ни, но без резултат. Япония системно нарушава Виенската конвенция. Как може да наричаме Япония приятелска държава? Полицията изцяло подкрепя отвличането, заплашвани с съдебни мерки до дори в присъствието на нашите а, адвокати. Ние искаме да отидем и да вземем децата. Нарушава се член 3 на Конвенцията за правата на детето, който постановява да се действа в най-добрия интерес на детето. Държавата, съгласно тази конвенция, трябва да предприеме всички мерки, за да предотврати отличането на деца и да го преследва. Япония не прави нищо, за да спазва задълженията си по тази конвенция. Правоприлагането в Япония на практика не съществува. И затова моите, моето право на посещение два пъти месечно не се зачита без промяна в родителските права. Това води до цялостно отчуждаване на европейските деца. Те не могат да говорят своя език, не могат да се свържат с културната си среда. Половината от идентичността им е от изтрита със следствието на япон, японските а, е, власти. Децата са жертва на схема за отвличане, която цели отчуждаване и премахване на културната идентичност. Европа знае за този проблем но въпреки това подписва споразумение за сътрудничество, въпреки че знае за престъпленията на Япония срещу европейски деца. Европа дава приоритет на бизнеса пред правата на детето in total impunity on European children that has lasted for decades, we urge затова призоваваме Европейския парламент да приложи незабавни санкции срещу, срещу Япония. Ако бяха взети подходящите мерки още преди години, нашите деца нямаше да станат жертва на тези огромни престъпления. Настояваме за три неща. Първо, е, за незабавно е, суспендиране на SPA е, всички посланици е, в Япония са подписали писмо до японския министр на правосъдието за незачитане на Конвенцията за правата на човека. От тогава насам нищо не се е променил. Няколко месеца по-късно Европейския парламент а, а, изготви доклад, който оказва, че партньорите на Европейския съюз трябва да зачитат човешките права трябва да се разпространи информация за риска за японските деца. От Втората световна война насам Япония винаги се преструва на добросъвестна страна по японския, на комецията за правата на детето, но повече от хиляда деца вече са отвлечени и са загубили европейската си идентичност. Моля, помогнете на нашите деца. Uh, Благодаря ви. Ние със секретарията се опитахме А, имаме представител на Хрватското председателство. Ще започнем обаче първо с комисията. Ще дам думата на Патрисия Делука, представителка на комисията. Ето ме тук. Благодаря, госпожо председател. Първо, Комисията иска да изрази своето разбиране към трудната ситуация, в която се намират носителите на петицията. Комисията е напълно наясно с положението в Япония, с проблемите за връщането на децата след отвличане и с това, че няма възможност да се упражнява правото на посещение въпреки че такива права са дадени от съда а, и в Япония не се прилага а, съвместните родителски права. А, искам също така да припомня, че ситуацията е подобна за японските деца. А ако майката, която упражнява родителските права, се омъже повторно, децата могат да бъдат осиновени от новия съпруг, без дори а, другия родител, упражняващ родителските права, да бъде информиран. Това е напълно несъвместимо с нашата култура но а, в Япония гражданските въпроси, гражданско-правните въпроси се смятат за част от личната сфера и всичко останало се счита за намеса в тази лична сфера. Поради тази причина не се прилагат гражданско-правните решения. Множество инициативи са предприяти до сега за да се обърне внимание на японските власти върху този проблем. Вносителите на петицията изброиха една част от тях, например писмото от 26 посланици, също така интервенции на политическо равнище. След писмо от европейските посланици. Предишната комисарка по правните въпроси Вера Юрова а, на Юко Камикава през 2018 година, но не се получи отговор. Европейската делегация в Токио се опита да организира среща с министра Такаши Ямашита през 2019 година с всички посланици на държавите членки, но тази среща не се проведе. На тази среща беше важно да се поддържа диалога, но нищо не се случи. През юни 2019 година френският президент Макрон, е, италианският президент Конте е, информираха премиера на Япония, но и тогава нищо не се случи. Сега имаме нов министр на правосъди, Масако Мори от октомври. Ще се опитаме да се свържем и с нея, за да видим дали тя няма да бъде по-активна. вследствие на международния натиск, защото знаете, че и други държави, като Съединените щати и Австралия, имат подобни проблеми. Япония прие ново законодателство. Това е закона за гражданско правоприлагане, който да улесни изпълнението на гражданско-правните решение, но ние има, се съмняваме, че този закон ще проработи, защото той още не е влязъл в сила. Предстои да влезе в сила през април 2020 година. Е, вие споменахте стратегич... споразумението за стратегическо партньорство. В края на януари имаше втора среща с японските власти – това споразумение още не е влязло в сила, тъй като не е ратифицирано от всички държави членки. Някои части от споразумението обаче вече временно се прилагат. Сътрудничеството в областта на съдебната система не се прилага, но човешките права да. Ние зададохме въпроси във връзка с а, а, това колко деца са върнати на тяхното обичайно пребиваване след въвеждането на централната схема в Япония и отговорът не беше особено удовлетворителен. И имаме още два диалога, които предстоят в рамките на диалога за човешките права. Ще има среща на върха през май между Европейския съюз и Япония. Ще продължаваме да повдигаме въпроса и ще се опитаме да получим конкретни отговори. Европейската делегация използва и годишнята от ратифицирането на Конвенцията за правата на детето за повод за да обърне внимание на правата на европейските граждани в Япония, но, както казах, наистина има проблем с зачитането на международните конвенции, като, например, Конвенцията за правата на детето и също така има голяма разлика между двете култури, защото за нас най-добрият интерес на детето е детето, дори след като родителите му се разделят, да може да има контакти с двамата родители. А я според японската култура, детето не бива да бъде притеснявано от родителя, който няма родителски права, защото това ще наруши последователността в неговия живот. Поддържаме диалога отворен. Продължаваме диалога с други държави, които мислят като нас. и ще продължим да повдигаме този въпрос пред Япония. Що се отнася до санкциите, аз не мога да отговарям на този въпрос, защото решение за санкциите трябва да се вземе от съвета от всички държави членки. It was very interesting. Благодаря, беше много интересно. Сега ще дам думата на госпожа Ева Копич, координатор за поправата на детето. Опитваме се да работи в най-добрия интерес на детето. Заповядайте, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на полски язик. Шановни państwo, е, сме пред chwilą Уважаеми госпожи и господа, онова, което тук току-що чухме, бяха свидетелски е, показания на родители, които а, е, живеят а, е, без надежда защото знае, че няма много а, аспекти, които биха могли да са насоки в бъдещата им работа или борба, имайки предвид всичките им постъпки пред японските власти и съдилища. Всеки един от нас можем да си представи а, трудното трудността в техния живот. Не знаят къде са децата им, не могат да се свържат с тях не знае дали децата им са добре, дали са щастливи или тъжни. И ако може би си спомняте, 2018 година бяха внесени първите пет петиции пред координаторите и аз съм изключително натъжена, че тези случаи все още не са разрешени. Макар че различни постъпки бяха предприяти. Имаше също така и действия на високо дипломатическо ниво. И ето чухме днес а, отново а, тяхната, техните петиции. Тук всъщност става въпрос за аспекти, свързани не само с правни въпроси, но и с японска култура. Необходимо е наистина да има съвместно по, по, по, попечителство, право на родителски права. В противен случай просто изключително лоши са последиците за децата, знаем това, защото детето губи контакта с езика, с културата си. А, родителите в цял свят, в Европейския съюз, в Австралия, в Америка, пък и самите японците се изправят пред подобни проблеми, ако са поставени в подобна ситуация след развод много ограничен е контакта с децата, ако партньора ви е бил японец. И като човек, който отговаря за правата на на децата в Европейския парламент, искам да кажа следното. Наистина ужасяваме не спазването на правата в тази област от страна на независимо коя да е държава и посегателство върху правата на децата. Няма значение дали това е държава членка на Европейския съюз или друга държава по, по, по света. Става въпрос за демократичност, за цивилизация и детето следва да има достъп и до това двамата си родители, разбира се, освен ако няма случай на насилие. Във всеки случай, родителите знаят, че когато става въпрос за висши интерес на детето и за здравето му, е необходимо наистина да има нормални родителски взаимоотношения и от двете страни с детето. Това е изключително важно за всяко едно дете, не само за малкото дете. Това е валидно и за един тинейджер, юноша а е по-нататък и когато юношата вече стане млад човек, навърши пълнолетие – така че ние очакваме промени в японското законодателство в тази смисъл, за да може да се даде възможност веднага за връщане на детето при случай на отвличане. Тези а, решения на съда трябва да водят до реално а, разрешаване на тези проблеми. Във всеки случай наистина проявяваме съмнение. Важно е да има ефективност и диалогът е изключително важен всичко, което е свързано с родителски задължения и права, трябва да бъдат свързани с нашата работа. Трябва да има обмен на мнение с е, всякакви органи от японска страна по този въпрос. Аз разговарях с представителите на делегацията Европейски съюз е, е, Япония в парламента. Така че този въпрос да бъде и ясно споделен и на тяхно ниво и аз съм убедена, че на следващите срещи с Европейската делегация и Японската и съответно ЕС, е, Япония делегация. Този въпрос ще бъде разискван. Трябва да можем да разговаряме и с върховния представител на е, Европейския съюз, защото става въпроси за сигурност. Така че в крайна сметка всичко това трябва да бъде част от всички диалози, всички разговори, които се водят, включително и по стратегическото партньорство с е, и споразумение за това с Япония. Знае, че Сената също се обръща по този въпрос, така че надявам се, че отклика ще бъде положителен в крайна сметка. Уважаеми госпожи и господа, когато става въпрос за родителски отношения, когато става въпрос за отвличане на дете, когато става въпрос за настойничество след развод. Това са основни задачи, основни теми, по които ние работим в нашата служба и аз лично работя. Така че уверявам ви, много важно е всичко това. Това е първата ни среща, при която аз говоря като координатор по този въпрос, така че много благодаря, че ме поканихте днес на вашето заседание на Комисията по петициите. Бих искала само да заявя, че надявам се да няма толкова много случаи, по които трябва често да се срещаме, за да можем да ги разрешаваме. Реалността обаче изглежда много различни. Знаете, че петициите е, е, идват в Европейския парламент именно посветени на този въпрос. Бих искала да изразя а, и емоционалното си отношение по този въпрос. Трябва да бъдем в състояние да защитим правата на децата, на гражданите, които живеят в Европейския съюз. Това е основна наша задача на политическо и на административно ниво, защото става въпрос за права на децата. А, има решение на бюрото на европейските парламенти по въпроса. Искам да ви уверя, като членове на комисията и като вносителите. Също така към вас се обръщам, аз съм на ваше разположение. Надявам се, че през следващите месеци ще можем да създадем един ефективен механизъм за обмяна на информация по този много деликатен и труден въпрос и а, отворена е вратата ми за всеки един от вас, за всички, които искат да говорят за защитата на правата на децата. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Капач. И сега вече имате думата. Ако някой от е, европейските депутати искат да вземат отношение, ако не, аз самата ще започна. Да, Наистина невероятно е това, което чух, искам да кажа. Наистина, тук не става въпрос за е, е, липса на е, информация или съответно е, информация, описани случаи. Знаем много добре случая за е, на Нагасаки във връзка с. Е, дете, което а, е, не е можело да напусне а, е, Япония. Не мога да си представя, че нещо, което се е случило преди векове, сега се случва и в 21 век. Всички тези описания на усилията на Европейския съюз също така водят обаче, както виждаме, до нулев резултат. Това е наистина тъжно. И е, няма как да отворим тази петиция, ще мисля, че ще има съгласие по този въпрос в залата, че трябва, трябва да остане отворена. Е, липсващото тук е категоричната позиция на Европейския съюз обаче. Разбирам, че много правителства, държави членки са подхождали по този въпрос, правили са съответните постъпки пред върховния представител, но е необходимо и ние да направим нужното, така че да подготвим позиция. И разбира се, е, предложение ще е, можем да направим, да поканим върховния представител на заседание на нашата комисия и да ни каже какво може да се предприем по този въпрос. Това е моята кратка бележка по въпроса. Госпожа Евен. А не. Из, извинете. I go first. Аз ли ще започна? Добре. Мадам, uh, thank you, мадам Шеф. Преди няколко месеца ние станахме свидетели на изключително тревожното положение във връзка с е, европейски граждани, родители и Япония. За съжаление не виждаме напредък въпреки усилията на правителства и представители на държавни ръководители. Въпреки, че когато встъпи в а, а, позицията си а, и в поста си новият а, император, той заяви, че ще се обърне внимание, както и а, господин Шенцо Абе по, заяви, че ще се обърне внимание на този въпрос, но в крайна сметка не се случи това. И както а, чухме от носителите, а, нужно е да получат конкретни отговори и затова се обърнаха към нас. Наистина и слушахме ужасяващите им история. Какво трябва да направим? Да. Що се отнася до споразумението с е, Япония? дали трябва да гласуваме за него или да се обърнем конкретно към комисията с въпрос, не трябва ли да се включи конкретна клауза в тези споразумения, когато става въпрос за нарушение на човешки права и Международната конвенция за защита и правата на децата. Нужно е да използваме всички инструменти, с които разполагаме, за да можем да е, потърсим всякаква възможност да окажем натиск върху японското правителство. Необходимо Необходимо е също така да се е, е, пише по този въпрос, включително и в пресата. Това трябва да засегне всички аспекти на сътрудничество и контакти, включително и в търговската област. Защото в крайна сметка важно е да призовем вниманието на милиони хора по света към този въпрос. И медиите могат да помогнат. Това е само един пример за инструментите, които европейските институции могат да използват да се окаже натиск върху органите в Япония защото наистина не трябва да се чака, за да се а, е, а, е, разбере а, е, от всички а, значимостта на проблема. Важно Европейски съюз да действа. Опитам се да се поставя на мястото на един баща а, в подобна ситуация. И аз като баща бих казал, че не бих могъл и минута да чакам. Напълно разбирам казаното тук. Време и ние да действаме, не само да говорим. Uh, uh, uh, Благодаря. Наистина трогващи са и всич, всички тези думи, които споделиха вносителите с нас. Наистина, от гледна точка на Европейския съюз, шокиращо е не само, че не се предвижда решение по настоящем, но нямаме и, и съответно относим отговор от японските органи. Въобще не можем да говорим дори и за в морален смисъл възможност за водене на подобен диалог с японските власти. Но очевидно по-настоящем не можем да намерим решение сега, в този момент, защото не виждаме форма на диалог, който може да ни предвижи на предвиди, предвижи напред по отношение на взаимоотношенията. Е, държавни и правителствени ръководители разбираме, че са правили постъпки френските, френското правителство, италианското. Чухме примерите за това, но трябва да укрепим и сътрудничеството между държавите членки, особено когато те имат общ интерес за да се окаже натиск върху японското правителство. Мисля, че като комисия по петициите в Европейския парламент трябва да си задам въпроса какво можем да направим, как да постъпим. Приветствам предложенията, които направи госпожа Капът с нейното изказване. Какво можем още да направим? Да отправим сигнал към японските делегации и делегацията, имайки предвид предстоящата среща на върха Европейски съюз е, и Япония, за да може наистина да се обърне внимание на тази тема от името на Комисията на петициите и Европейския парламент съответно. Освен това подкрепям и предложението на председателя да подготвим доклад по своя становище, за да отправим ясен сигнал за тревогата на Европейския парламент по този въпрос, за да може максимално евентуално в кратък срок да стигнем до решение. Разбираме е, културните различия и проче, но въпреки това живеем в цивилизован свят. И японската, Япония е водеща економика в света и има отговорности по отношение на правата на човека, правата на децата. Така че подкрепям всички тези инициативи, които ние ще предприемем в Европейския парламент – и изразявам своето съчувствие към положението на вносителите. Благодаря. Благодаря. Госпожа Майстре. Gracias, eh, señor presidente. Lo primero... Благодаря, господин председател. Преди всичко, и искам да изразя нашата пълна подкрепа на вносителите на петициите. Искам да кажа, че ние сме ужасени от това, което знаем от тези петиции. Ние сме абсолютно ангажирани с, това да помогнем. И разбира се, Европейската комисия трябва нещо да направим. Няма място за никакви оправдания, културна специфика или каквото и да е било друго позоваване. Става дума за основните права на децата, но също така и на родителите, които имат право да поддържат контакт със своите деца. И както и моите колеги вече казаха, както каза също и госпожа Копак и както и каза колега Винсе, аз бих искала да подготвим един доклад по собствена инициатива, защото виждаме брутално потъпкване на основните права и брутално потъпкване на Конвенцията за правата на детето. Комисията по човешките права, делегацията на Европейския съюз в Япония вече са действали много правителства, но така или че ние трябва да работим и по тази инициатива на Европейския парламент трябва всички държави и членки да бъдат едини, защото става дума за брутално нарушаване на основните права на европейските граждани. Освен това са застрашени и други европейски граждани, които са жени или омъжени за японски граждани и живеят в Япония. Трябва да се ангажираме с нещо повече не само да изразяваме нашата подкрепа, но и да потърсим начини не само да сигнализираме за това нарушение, но и също да търсим решение. Благодаря ви, госпожа Мастри. Госпожа... Благодаря ви, госпожа Жанока има думата. Благодаря ви. Много благодаря за това, че привлякохте нашето внимание към този проблем. Мисля си, че много малко съзнае за този проблем. Широкото общественост знае много малко за такива случаи. Ние в тази комисия по петиции се занимаваме много с, с такива въпроси, петиции, свързани с международното лича на деца, между държавите членки на Европейския съюз или между държавите членки на Европейския съюз и трети държави но честно казвам, дори и аз не бях чувала за този проблем с Япония. Затова искам да подкрепя това, което беше предложено тук. Да напишем до делегация на Европейския съюз, да предоставим тази информация. Също така да информираме всички парламентаристи в Европейския парламент, но също така трябва да работим и с, с медиите. И искаме преди всичко да ви помолим вас, хората, които са най-пострадали, родителите, да дадете своя принос за информиране на широката общественост. Разбира се, имате нашата пълна подкрепа. Благодаря. Сега е госпожа Еви. Благодаря ви, господин председател. И аз искам да взема думата, за да защитя тази петиция и да подкрепя казаното от колегите преди мен. Трябва да кажа, че наистина вносителите на петициите разказаха за своята история по време на това и когато ги слушах, ми беше много сложно да ги слушам. Наистина бях много развълнувана, беше много болезнено. Чувствам се много близо до вносителят на петицията. Не е допустимо ситуацията продължава по този начин. Въпреки всичките изявления, писма, всичко, което е било направено на всички нива, няма никакви резултати. Това е изключително сериозно. Искам да подкрепя колегата Корао. Да, ние ще продължим с диалог, с дипломация, ще продължим да пишем писма. Ще привлечем различни представители на Европейския съюз. Харватското председателство трябва сериозно да се отнесе сериозно. Също така делегацията на Европейския парламент за отношение с Япония. Искам да помоля Комисията по петиция напише писмо в подкрепа на вносителите на петицията, на петициите. Ние трябва да използваме нашите търговски споразумения, за да отстояваме човешките права. И трябва да използваме всички клаузи за човешките права, в търговските споразумения и трябва Европейския съюз да говори като едно цяло, за да защитава основните права не само на децата, но и на родителите, които са жертва на това явление. А ние виждаме, че продължава това нарушаване на човешките права. Благодаря ви, госпожа Еви. Заповядайте следващия колега. Има дума. Както и другите ми колеги, искам изцяло да подкрепя вносителите на петициите. Наистина, много е разтърсващо да чуем техните истории, но трябва да знаете и те и ние да помним, че тази комисия по петициите още през 2016 година внесе резолюция, предложи резолюция по подобни проблеми. Защото има такива проблеми не само с Япония, но и други трети държави. Когато става дума за изпълнението на регламента Брюксел 2А. За това сега е важно да действаме. И важно е тези родители на деца, които макар и да не живеят в държава членка на Европейския съюз, продължават да бъдат европейски граждани. Затова ние трябва да ги защитаваме. Затова в групата на социалисти и демократите ние подкрепяме тези петиции и също молим за това господин Ворел, върховния представител, да упражни повече натиск в тези конкретни случаи, в много други случаи, в които европейските деца и родители, които са европейски граждани, които преминават през тези ужасяващи ситуации, да получат решение. Благодаря ви. И последният оратор ще бъде, аз, ако ми позволите, ще говоря на полски. Съгласен съм с госпожа Местре. Изцяло съм съгласен с нея. Обеден съм, че да, отнасяме се с уважение към различията в културите, каквито имаме с нашите партньори. Но това не трябва да бъде оправдание – претекст за накърнява на правата на родителите от държавите членки на Европейския съюз. Това е принципен въпрос. Мисля си, че всички сме съгласни с това. Е, я теж уважам, че в тези... Също така убеден съм, че в този контекст следва да изпратим официално писмо до върховния представител господин Борел, крайна сметка това е негова задача, това е негова отговорност. Политическият натиск трябва да идва не само от Европейския парламент. Политическият натиск трябва да се извършва преди всичко нивото на дипломацията на Европейския съюз. И сега носителя на петицията има, думи, има думата по две минути за всеки. Заповядайте. Много ви благодаря. За да избегна недоразумение, бих искал да изясня два момента. Защо са само бащи виждате пред себе си, но също така има и майки, които са пострадали сред подписали петицията. Има една френска майка, също така има и австралийски майки. Освен това, това, което се представя като културна специфика на Япония, е просто претекста. Ако се обърнем към конвенцията за защита на жертвите на геноцида, ние знаем, че там се дава дефиниция на геноцида. Също така Световната здравна организация категоризира отчуждаването на родителя като психично заболяване. А това е нещо, което е разпространено явление. По наши изчисления всяка година 1500 деца в Япония са лишавани от контакта с родителите си. И а, това прави като цяло 2 милиона деца. И причината, поради която повечето органи не са наясно за ситуацията, е защото японските съди използват една твърде специална риторика, за да оправдаят и узаконят отвличането. Ако прочетете решенията на японски съдилища, там никога не се говори за отвличане. Те признават ситуацията, но те нищо не правят. Извинете, аз съвсем накратко искам нещо да допълня. Моят случай е най-ясния случай откакто Япония се присъедини към конвенцията. Аз имам всички постановления на съда, заповеди за изпълнение, но независимо от това, моите деца не са върнати. Това е недопустимо за една цивилизована държава, каквато Япония заявява, че е. може би няма да могат децата си още 15 или 20 години, но знам, че когато те гледат това видео, те ще ви бъдат много благодарни за това. Искам да ви благодаря и от името на децата ми. Времето е от решаващо значение. Нашите деца са жертва на престъпление. Става дума за насилие спрямо деца. Не може да допуснем децата да бъдат окъсвани от родителите си. Незабавно трябва да се предприемат действия. Още вчера трябваше да бъдат предприемат прияти действия. Нашите деца страдат сега. Не можем да чакаме повече. Съгласен съм с това, което чух днес, че има различия в културата, но ако има културни различия, защо тогава подписвате международно споразумение? Япония ратифицира Конвенцията на ОНЕ за правата на детето. 10 години потребаха на Япония. Ако толкова искаш да бъдеш с културна специфика, не дай да подписваш като държава една конвенция. И въпросът е следния. Ако Япония не спазва основните права на децата, така както са провъзгласени от Конвенция за правата на детето, какво смята парламента за спазването на условията на търговското споразумение, когато ще избухне поредната економическа криза. След като Япония не спазва правата на детето, защо да спазва търговските клаузи тогава? Аз се съмнявам в способността на Япония да спазва каквито и да било споразумения. Отново, благодаря ви но наистина трябва колкото се може по-бързо да решим този проблем. И не дайте да имате доверие на японските органи, които казват, че се с въпроса. Не, не, те го правят това вече от 20 години и наистина трябва да бъдат наказани. И само нещо да добавя. Ние изчерпахме всички възможности. Просто вече нямаме какво да направим. Ние имаме родителски права, но ако искаме утре да се видим с децата си, полицията ще дойде и ще ни хвърли в затвора. Това пред няколко месеца се случи с неостралийски австралийски баща. Той беше в затвора 42 дни, само защото влезе в общите помещения на кооперацията, в която живееше майката на децата му и децата му. Всичко, каквото и да направим, ще бъде използвано срещу нас в съдилища. Това нямаме никаква надежда. Ако искате нещо да направите за нас, моля, направете го бързо, защото децата ни растат и те вече може да са забравили кои са техните европейски родители. Наистина отчаяни сме. Много ви благодаря. Наистина много беше впечатляващо това, което чухме. И сега предлагам съвсем конкретни стъпки. Първо, първо трябва да започнем процедурата, свързана с петицията. Трябва незабавно да напишем писмо на Върховния представител на Европейския съюз и да поискаме конкретни действия по този проблем. Трето, можем да напишем до посланника на Япония в Европейския съюз. И накрая предлагам да предложим кратка проекторезолюция по този проблем. Дали са съгласни? Да, всички сме съгласни, абсолютно сме съгласни. Социалист демократията, да, НП също. Е, трябваше още през февруари да сложим тази точка в дневния ред и да поискаме да се приема резолюция. Също така трябва да се обърнем и към делегацията в Европейския парламент за отношенията с Япония. Много ви благодаря за тази подкрепа. Да, заповядайте. Заповядайте, Игнацио. Да, изцяло съм съгласен с колегите. Но просто защото нещата са спешни и не можем да чакаме например, реакцията на делегацията Европейски съюз и Япония, бих искал да предложа да се обърнем към председателя на Европейския парламент с Соли и да подпишем писмо всички ние депутати, които сме се изказали днес. Защото става дума за нещо спешно. Защото ако формираме, информираме екип за санкции във връзка с споразумението за економическо партньорство и за стратегическо партньорство, мисля си, че това може да бъде натиск спрямо японските партньори. Тоест, ако можем да ускорим това чрез председателя на Европейския парламент, така че той да се обърне към Европейската комисия, нещата могат да бъдат ускорени. Аз мисля, че можем да направим двете неща, защото наистина всичко това ще изисква време. Но можем всички да подпишем едно писмо до председателя. Да, наистина, прав сте, можем да информираме председателя на Европейския парламент за тази ситуация. И разбира се, ще говорим за това по време на следващото пленарно заседание. Благодаря ви. Благодаря ви. С това приключваме сутрешното ни заседание. Приятен обяд на всички!